Goedemorgen eh, collega's. Uh, met wat vertraging stel ik voor dat we toch uh, beginnen. Welkom iedereen. Добър ден, колеги. Айде да се опитаме да започнем работа. Добре дошли. Днес е голям, важен ден в живота на нашата комисия. Както ще видите от дневния ред, Днес продължаваме работата си от вчера, т.е. шеста точка, специален доклад 16 от 2012 година. Господин Гербранди е наш докладчик. Представител на Сметната палата ще ни въведе в темата. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, Сметната палата е разгледала системата на помощи за селските стопани в новоприсъединилите се през 2004-2007 държави членки, така наречените нови държави членки. Системата е известна като система на единни плащания по площ. Single Area Payment Scheme на английски. В сравнение с системата на единни плащания, която се прилага за 15-те държави членки на Европейския съюз, тази система по площ е опростена по доходна е, система. Опростена от една страна, тъй като не се изисква въвеждането на права за допустимост на плащания, а от друга страна, защото помощта се състои в единна глобална сума е, на година на хектар. Моето изложение от името на Сметната палата ще е, се сведе до три основни точки, доколкото е възможно. Разбира се, аз ще се опитам да анализирам е, работата на Сметната палата в рамките на преговорите, които се водят за реформата на ОСП която ще влезе в сила от 2014 година. На първо място, както бе посочено вече за системата на единни плащания, Сметната палата констатира, че помощта всъщност не е целенасочена към действителните селски стопани е, и съответно понятието селскостопанска дейност не е строго определено. Тоест, законодателството на практика дава възможност помощи да се получават от лица бенефициери, които не упражняват каквато и да било селскостопанска дейност, или пък това е периферна част от общата им дейност, което естествено вреди на ефикасността на помощта. Да ви дам няколко примера. В Унгария и в Румъния – помощи е, се изплащат на собственици на недвижими имоти, които не упражняват каквато и да било селскостопанска дейност. Други примери. Вече сме говорили за добре известните примери на е, е, дружества за недвижими имоти, ловни дружинки, летища и така нататък. Но наред с тези, в новите държави членки се натъкваме на ново положение, което не е познато сред 15-те стари държави членки, а именно държавни органи, публично-правни субекти, които управляват е, поземлена собственост от Държавния поземлен фонд и не упражняват е, каквато и да е било селскостопанска дейност. В Унгария, например, държавата е най-големия бенефициер на преки плащания по площ преките е, плащания е, обхващат около 300 000 хектара. Около 50 милиона евро вече са изплатени в рамките на системата на единно плащане по площ за 2010 година. Е, всички тези данни, разбира се, са от доклада на Сметната палата в каре номер едно ще намерите данните, които току-що цитирах. Да, в своите законодателни предложения комисията полага усилия да отговори на препоръката на Сметната палата в тази връзка, като ограничава помощите до така наречените активни земеделски стопани. В същото време обаче, според Сметната палата, определението на понятието активен земеделски стопанин, предложено от комисията, е твърде сложно и твърде трудно би се приложило на практика. За сметка на това, с голям интерес отбелязваме обстоятелството, че Европейският парламент е възприел позиция твърде близка до нашите препоръки, предлагайки на държавите членки да е, съставят е, списъци на дружества, които се изключват изрично от е, режима на плащания, тъй като не се занимават с селскостопанска дейност. Това са поимени списъци. Разбира се, добре би било въвеждането на такива списъци да става под контрола на Европейската комисия, за да се гарантира еднообразно прилагане на законодателство. Вторият пункт, с който бих искал да ви занимая е както следва. Сметната палата констатира, че в повечето държави членки, извинете, че повечето държави, новите държави членки, не могат точно да определят е, обработваемата площ, която е допустима за подпомагане. По системата на едини плащания по площ, помощ се изплаща само за фактически обработваемата и поддържана в добро селско-стопанско състояние земя. Този критерий, използвана обработваема земя, се въвежда, за да се е, отчете обстоятелството, в, че, че в държавите от Централна и Източна Европа е, много обработваеми площи са изоставени след 1990 година. Държавите членки могат, разбира се, да варират а, с размера на тези площи а, в отговор на вътрешните си а, политически а, цели а, и за освояване на средствата, които са им отпуснати а, съгласно присъединителните актове. Това вариране на площите се упражнява без при това обаче комисията да получи уверение, че то се прави в съответствие с обективните критерии съгласно действащото европейско законодателство. И тази неопределеност, свързана с площите, които, е, на които се основава помощта, има отрицателни последици. Ще се спра на две в частност. Е, най-напред, е, изоставените площи, някои изоставени площи също се използват за база за изплащане на помощи. На второ място, е, получава се неравнопоставеност е, е, между селските стопани в зависимост от това на коя държава членка са граждани. Тоест между държави членки има неравнопоставеност на селските стопани по режима на плащанията. Нормативните предложения на комисията, които се обсъждат по настоящем, предлагат и изменение на правилото за определяне на селскостопанските площи за подпомагане. И как ще се приложат тези нови правила за държавите, които прилагат е, режима на единно плащане, все още не е изяснен. Към днешна дата, за съжаление, не можем да отговорим на въпроса дали тези законодателни изменения – биха довели до по-строго определяне на допустимите за подпомагане обработваеми площи. И сега на трето и последно място, господин председател, тъй като както режимът на единни плащания, така и режимът на единни плащания по площ представя вътрешно противоречие, в смисъл, че от една страна той цели подоходно подпомагане на отделните земеделски стопани, а от друга страна помощта се калкулира без оглед на конкретното състояние, в което се намират селските стопани, а единствено на база абстрактния критерий обработваема площ. Това положение влече след себе си две последици. Първо, най-общо казано, селскостопанските доходи се подпомагат. Тоест една от целите на режима се постига. Едините плащания по площ са най-важната позиция от селскостопанските доходи в съответните държави членки. Но в същото време е на лице проблем за разпределението на помощта. В смисъл, че в новите държави членки селскостопанският сектор се характеризира от поляризация между големия брой дребни селски стопани е, и един още по-голям брой микро е, земеделски стопанства. И тъй като помощта се основава единствено е, на площа, помощите са се, се, се концентрират в ръцете на малък брой големи фермери, в още по-голяма степен е, от е, е, режима на единоплащане в 15-те. 0,2% от селските стомани в новите държави членки съсредоточават в ръцете си една четвърт от плащанията. В становището си относно новата обща селскостопанска политика, Сметната палата препоръчва да се потърси начин за по-равномерно разпределяне на плащанията между селските стопанства, чрез определяне на горен лимит, например, на е, е, сумите. Комисията предлага задължителна система на такива лимити. Парламентът възприема това предложение. За разлика от това обаче Европейският съвет настоява лимитирането да се остави на преценката на държавите членки, от което следва, макар и преговорите още да не са приключили, че не можем да сме сигурни, че такава система на лимитиране ще бъде въведена. Това е, е, исках да кажа, господин председател. Не бих могъл накрая да не отправя благодарност към вашия доклад, че Гербранди и към неговите сътрудници за е, съдействието, което ни оказаха, което ни оказаха по време на работата. Благодаря. Благодаря ви, господин Кретен, за изключително прецизното експозе. De hoogte van eh, de sommen die aan eindbegunstigden eh, kunnen uitbetaald worden en het feit... Е, благодаря ви за това, че обърнахте вниманието ни е, на, на някои особено сериозни проблеми, които се проявяват в днешната система на единни плащания по площ. Аз лично съм особено загрижен от това състояние на нещата. А сега ще дам думата на нашия докладчик, който много внимателно се е запознал въпроса и, и прави съответните предложения. А благодаря, господин председател. Аз благодаря на господин Кретен, член на Сметната палата за експозето. Отправям чрез него благодарност към Светата палата за поредния доклад, в един, е, който се вписва в една поредица особено важни доклади за общата селскостопанска политика. И се опасявам, че за пореден път този доклад сочи, че политиката и практиката, както е обичайно, имат труден брак. Знаете, е, парен е, е, каша духа, се казва на много езици. Аз предпочитам холандския израз, че и едно магаре няма два пъти да оближи един камък. Тоест, колкото и да и глупав, и глупав да си, не би трябвало да правиш това. Оказва се, че що се отнася до общата селскостопанска политика, сме свидетели на подобни примери. Ние като политици, както в държавите членки, така и тук, опасявам се, се държим като магарета, които се спъват в един и същ камък, не знам колко пъти на ден. Ако погледнем числата, фактите, ще видим, че е, тези, които се съдържат в доклада на Сметната палата, Особено, що се отнася до е, начина по който европейските държави членки е, боравят с е, средствата по общата сълскостопанска политика, ще видим. И честно казано, като член на проевропейската политическа сила в Холандия, и аз дори вече си давам сметка, защо хората губят доверието си в цялата тази европейска идея, след като, виждате, толкова зле се справяме с значително животрептущи въпроси, като настоящия. Е, много съм удовлетворен от това, че господин Кретен тук ми даде някои статистически данни. Аз бих добавил някои към тях. Говорим за сериозни финансови средства. 5 милиарда евро за 2011 година, до 7,5 милиарда следващата година. Много пари са това и би трябвало много е, внимателно да ги харчим. И както посочи представителят на Сметната палата, все едни и същи проблеми е, се наблюдават. Определени на понятието фермер. После, е, твърде много средства отиват към хора, които въобще не се занимават с земеделие. Е, получатели на средства са публично-правни субекти, които въобще не, не, не познават селското стопанство. И Независимо от профилактичния преглед на ОСП, проведен през 2012 година и в резултат от който държавите членки успеха да затворят някои нормативни вратички, те от друга страна пълно съзнателно приеха да оставят други все така отворени. И аз питам комисията, как въобще е възможно това? Как се допуска? Как ние го допускаме? Ние, комисията и парламентът. Защо оставихме държавите членки е, да, да направят това, да, да, да оставят отворени вратички за, за злоупотреба с режима. Както е, каза също господин Кретен, е, помощите се съсредоточават в ръцете на големите селскостопански производители. И най-сетне нещо, което е също доста тревожно. Ние упражняваме пазарна намеса чрез общата селскостопанска политика. Но тази помощ се използва <coughs> за капитализиране на поземлената собственост, за манипулиране на, на арендните цени. Знаете, когато дадена площ е, е, попада в режима на подпомагане от Европейския съюз, е, цената изкача, съответно арендната вноска, и това е сериозен проблем за опоручаване на пазарната конъюнктура. Господин председател, в доклада си аз а, излизам също с няколко препоръки, но трябва да ви кажа, че сам се питам защо го вършим всичко това. През последните няколко години, почти всяка година, вършим едно и също, стигаме до все същите изводи, възоснова на много добри доклади на Сметната палата – критични доклади, стигаме до все същите препоръки, но дори тук, когато определяме е, е, позицията си по новата селскостопанска политика, се държим като магарите, които се спъват по няколко пъти в един и същи камък. И, и аз се питам за какъв дявол го правим това, ако не се вслушваме в собствените си препоръки. Те да знам, може би е дошло време по-категорично да се отнасяме към колегите си, особено в Комисията за селското стопанство. И, както казах, имам няколко препоръки и е, пределно прости са някои от тях. И нали, плащанията трябва да отиват при онези, които активно се занимават, занимават с селско стопанство. Критериите за допустимост трябва да бъдат по-ясни. Какво по-просто от това? И още, Европейската комисия би следвало да направи необходимото правилата да се прилагат последователно, еднообразно, между държавите членки и вътре в държавите членки. Разпределението на помощта би следвало да бъде по-равномерно, по-уравновесено. -по -по е, Твърде често е, плащания получават селски стопани, които дори не се нуждаят от подпомагане. И още две неща накрая. Четвъртото ми предложение е комисията да анализира степента, е, в която ефикасността и ефективността на преките плащания се засяга най-напред от структурните слабости и цените на земите на, на, на, на поземната собственост и тази връзка комисията би следвало да предприеме допълващи мерки за преструктуриране на отрасъла и повишаване на неговата конкурентоспособност. И това е много важно. Ние фактически се намесваме, упражняваме интервенция на пазара с сериозни отрицателни последици. И въпросът ми към комисията е готова ли е тя да пристъпи към а, а, такива мерки и, и ако да, как би го направила с оглед на своите правомощи? И накрая да, същата препоръка, която се съдържа и в доклада ми по схемата на преки плащания за 15-те, за новата ОСП все още нямаме формулирани конкретни количествени показатели за оценка на резултатите. Това е най-крупно финансираната политика на Съюза и се оказва, че Входа и изхода не са обвързани. Сега, това е една глобална препоръка, може си представите, да не говорим, че тя едва ли не е, се опитва да, да влезе през врата в полето. Просто ми е неудобно дори да правя такава банална препоръка. Благодаря. Имаме трима колеги, които искат да се изкажат. Ще им дам думата най-напред госпожа Отес. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласна с докладчика по отношение на това, което каза, че имаме нужда от пояснение от комисията и по отношение на е, държавите, които се присъединиха 2004-2007 година. Има много правилни въпроси, които бяха зададени. Е, системата е преходна, тя трябва да приключи през 2014 и 2015 година и има грешки, които трябва да бъдат отстранени. Има публично правни субекти, които получават неправомерни средства това трябва да се прекрати. Трябва да се предприемат спешни мерки, така щото помощите да достигат селските стопани с целта да се облегчи новата система. Споделям и становището на комисията, че помощта трябва да не бъде обвързана с производството, но това би противоречало на Световната търговска организация. Има вече такова необвързване в определени браншове. Реформата, която се обсъжда в момента, преследва целта да се прекратят евентуални злопо, злопотреби. Предвижда се създаване на черен списък с оператори, които нямат право на помощи. Парламентът и съветът подкрепят тази идея за списък. Освен това, прага от 60 хектара, той трябва да бъде взет предвид. Но не бива да чакаме е, въвеждане, да отлагаме въвеждането на промените е, след 2015 година. През 2008 е, година имаше апел към съответните страни да проведат съответните мерки. Моят въпрос на, към комисията е, смятате ли, че мерките които трябва да се проведат в тези страни, трябва да се проведат след въвеждането на реформата в ОСП или може да се започне още сега. И по отношение на препоръките на Сметната палата за балансираното разпределяне на помощите, искам тук да кажа, че е, схемата за единно плащане на площ по принцип, инхерентно за сама за себе си, е доста балансирана. Това е един от най-важните аспекти на новата реформа. Предвижда се специална помощ за млади предприемачи и за структурно слаби региони. Работният документ на докладчика е добър, аз го приветствам. Там са заложени основните елементи, които са важни и които играят роля при освобождаването от отговорност. Но в края на документа се казва нещо за първа, първия стълб на ОСП. Според мен е, това не е необходимо. Тази забележка там не е необходима, тя е излишна и не принадлежи към настоящия дебат. Благодаря. Господин Кайер. Благодаря. Благодаря и на Сметната палата за нейната добра работа и благодаря на докладчика. Аз съм напълно съгласен с оценката на колегата Гебранди, особено, що се отнася до неговата малко цинична, до неговото малко цинично заключение – в Германия има неща, които дават отговор на въпросите поставени на гос... от господин Кебранди. Християн-демократи се бяха срещнали с министъра на селското стопанство и точно тези въпроси бяха обсъждани, но противопоставянето беше Европейски парламент срещу националното равнище. Въпросът беше защо не се концентрират средствата за селското стопанство върху фермерите, а ги разпръскваме сред предприятия, които са само периферно свързани с селско-стопанското производство. И отговора беше позицията на немските фермери е, би се влушила. Какво означава това? Ние си искаме парите обратно. Тоест, ние до голяма степен в... получаваме обратно част от нашата вноска, независимо дали е, парите изпълняват своята роля в регулацията или не. така че това е проблема, който описваш и ти. От една страна е, се дават парите, но имаме ситуацията, че Донорите казват, нетните донори казват, да, но не знаем, не, не, не ни интересува по какъв начин. Ние си искаме голяма част от парите отново обратно. Предполагам, в Великобритания, в е, Холандия нещата се обсъждат по същия начин. Става дума тук за парични потоци, това трябва да го знаем, да си го признаем. Благодаря, Йенс. Господин Черники за оттекаре. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на господин Кебранди. Неговият доклад е важен и беше много интересен. Ситуацията е сериозна. Имам впечатлението, че това, което говорим ние тук в момента е вих в пустинята. Има една полска поговорка, която казва, че един старец говори на една картина, а пък картината не отговаря. Имам чувството, че отново преживяваме едни и същи неща. Това, което показва господин Гибранди в доклада си, е именно предмет на нашата дискусия от много време насам. Много предупреждения отправихме, но резултатът е много слаб и аз използвам в момента дипломатичен език. В същото време трябва да се подчертае, че въпреки това, което каза нашият гост в началото на дискусията. Въпреки това, проблемът не се корени само в новите държави членки. Тъй като още преди това имаше подобни проблеми, а именно злоупотреба. Това е проблемът. Нека помислим само за гръцките или испанските фермери. Това е проблем за целия Европейския съюз. Не става дума тук за нови или стари държави членки. Критериите трябва да са ясни, прозрачни. И тук говоря като е, представител на една селскостопанска страна. Ако не уточним критериите достатъчно добре, тогава вместо да изпишем вещи, ще извадим очи. И е, средствата за ОСП ще бъдат в бъдеще орязани. Това е за момента. От мен благодаря ви. Благодаря. Господа, госпожа Гресна. Благодаря и поздравление на Сметната палата, както винаги. Тук имаме един отличен доклад. Показват се системни грешки, това беше много ценно. Надявам се и в бъдеще да получаваме такива доклади, за да може да реагираме с законодателната си дейност. Опитали сме се за бъдеще да реагираме по принцип на е, слабости и както казаха и колегите, въпросът е стандартите за селско-стопанското производство да се укрепят и да се договорят. <clears throat> така че аз не съм много оптимистична за следващия отчетен период, а и не съм много оптимистична по отношение на реакцията на комисията. Ако разбирам правилно, този доклад показва как плащанията на площ ще предотвратят реформа на, на, на селското стопанство. В началото тези плащания имаха целта на преходна система – а сега говорим за структурна реформа, за една самостоятелна система в рамките на селското стопанство. Би било хубаво някога селскостопанската политика да зафункционира самостоятелна, но има много грешки в държавите членки. Ста, грешките от старите държави членки се мултиплицират в новите държави членки. В Германия <clears throat> аз представлявам голямо количество фермери и по помощите, голяма част от помещ, помощите не остават в хората, у хората, които обработват земята, а отиват за хората, които я притежават. Е, трябва да пробием този порочен кръг. Трябва да видим какви са финансовите щети от това. Това е и моят въпрос към референтите. Благодаря. Благодаря. Сега искам да видя дали Европейската комисия иска да вземе думата. Заповядайте и се представете. Благодаря. Казвам се Тасос Канятис. Занимавам се с преки плащания. Като директор на економически анализ в Генерална дирекция за меделие. Също така в момента изпълнявам още една длъжност, свързана с замедалието, И двете длъжности, които изпълнявам, са свързани с единото плащане на площ и цялата тази тема. Благодаря на всички ви за възможността да изясня част от въпросите и да изразя съгласието ни с някои от препоръките. Фактите трябва да бъдат отправната точка на нашата дискусия. Трябва да изясним също и тълкованието на фактите обаче, защото виждаме, че сте неудовлетворен, че се повтарят някои от критиките към ОСП. Според нас точно тълкованието на фактите води до този проблем. Ще се занимая с три въпроса, по които сме съгласни с препоръките, но смятаме, че са по-свързани с ОСП. Земеделска дейност, активен а, земеделски стопанен и разпределение на помощта. Нека да започнем с определението на активен земеделски стопанен и земеделска дейност. Няма нищо по-просто от това да кажем, че активният земеделски производител е този, който произвежда. Това е очевидно. Въпросът е тогава, защо не сме го направили така? Защо няма такава дефиниция? Ако проведем тази дискусия друга, да не във вашата комисия, а другата във вашата институция, то тогава веднага ще започне да се говори за СТО. 90% от преките плащания по ОСП са откъснати от изискването за производство. Какъв е резултатът от това? момента в преговорите има застой, но по принцип това ни помага при тези преговори. Това означава ли, че даваме помощ на всички? Трябва да вземем предвид факта, че добрите екологични и земеделски условия, които са наложени, са доста сложни. Имаме ли препоръки да укрепим този елемент? Да, направихме го с новата формулировка, за тези два термина, които споменах, негативния списък и не бива да забравяме с общата ориентация на реформата за по-зелени мерки, т.е. въвеждане на един елемент простички задължителни мерки, които изискват сливането на частното и общото благо. За да успеем в тази посока, Колкото по-прости са екологичните мерки, толкова по-амбициозни могат да бъдат те. Е, тук, разбира се, има различия между трите основни институции. Това не бива да се забравя, защото определението на земеделска дейност и активен земеделски стопарен са основни при ОСП и точно това се опитваме да разрешим. Сега, разпределението на помощта също често се говори за това. Не бива да забравяме обаче тълкованието на фактите отново. Ако искаме система, където разпределението е равно, това може да стане по три начина. Или всички трябва да произвеждат едно и също и да получават едно и също, или да имат една и съща площ, или една и същ е, фактор труд при производството. Това не е света, който искаме. Искаме да бъдем е, пазарно ориентирани, искаме да има възможност за корекции в е, действителността на земеделското производство. Това, което искаме е експост да можем да правим корекции и да смекчаваме въздействието. Можем ли да го направим? Да. Залагането на горни граници е, е основен такъв елемент. Имаме и дегресивен фактор при модулацията. Изключваме въздействието на модулацията за фермери под 5000 евро. Имаме по-прости правила, които сме предложили за дребните производители. Тоест, има начини това да се направи и ние сме ги предложили. Както вече се каза, точно тук има отпор от страна на държавите членки. Първо, защото е, е доста различна структурата на тяхното земеделско производство, но и по други фактори. Сега преминавам към е, единните плащания за площ и упростения им вариант. Това винаги е било планирано като преходна система. Защо? Първо, защото референтните площи не бяха ясни в държавите членки, новите държави членки. естествено е да им дадем възможност да определят кои площи се ползват и сега да се стигне до момента, където да се основават плащанията на наличната площ, която може да получава подпомагане. След това искаме преструктуриране в тези държави членки, поради което над половината от средствата, които отиват в новите държави членки, отиват в развитие на селските райони а, и това беше правилният начин да се работи. След това искахме плавно да въведем увеличаването на помощта. Защо? Защото не искахме да увеличаваме изкривяването нито на пазара на труда, нито на пазара на земя. Многократно бе повдиган въпроса за въздействието на нашите плащания върху цената на земята. Аз лично 6 часа съм отделил с колега на господин Кретен от съда или Сметната палата, за да направим а, оценка на прегледа на ОСП за да обясним какво сме направили на поземления пазар. Какво направихме? Първо анализирахме ситуацията в държавите членки. Средно 50% от земята в ЕС се е, дава под аренда. От 20 до 80% варира в различните държави членки. Средно 50%. Направихме едно проучване, което поръчахме на външен изпълнител и в момента има и друг а, е, такъв проект с е, една от другите ни генерални дирекции. Защо го направихме? защото най-големият актив на земеделския производител е неговата земя. И искаме да бъдем максимално неутрални, що се отнася до цените на земята. Варират тези цени на земята в различните държави членки. Въздействието не е толкова просто, колкото изглежда. Законодателството върху пазара на земята също е национално и съответно много разнообразно в отделните държави. И със своите предложения сме се опитали да вземем точно това предвид. При регионализацията се опитахме да направим така, че ако държавите членки основават регионализацията на агрономични и економически критерии, те биха могли да бъдат неутрални или почти неутрални, що се отнася до въздействието върху цените на земята. Но това е сложен въпрос и сме съгласни с всички онези безпокойства, които изразихте. Искаме обаче да се признае и факта в някакъв момент, че вече години това е в центъра на вниманието на Европейската комисия. Това ясно е изразено и сме готови да обясним заключенията си. И накрая. Различните елементи на нашето предложение за реформа на ОСП се опитват да решат един важен проблем. В случая говорим за публичната интервенция и политика. Къде да се намесваме? Първо, къде се провалиха пазарите? Те се провалиха, що се отнася до екологосъобразността затова общественото благо може да се постигне само чрез целенасочени плащания. Освен това, те се провалиха по начина по който цените на земята не отразяват нейната стойност, а всъщност вземат предвид други макроекономически фактори. Трябва обаче да видим и къде може да се провалят политиките. И ако пренасочваме помощта, бихме могли да постигнем важни резултати. За това преразпределението на помощта в различните държави членки и в самите тях е един от основните елементи на реформата на ОСП. За да можем по-добре да се справяме с такъв тип неудачи, имаме конкретни индикатори, които на годишна основа ни дават възможност да следим случващото се. И накрая, председателю, Искаме да благодарим и Сметната палата, и док... на Сметната палата и на докладчика за препоръките. Те се движат в посоката на реформата. Но мисля, че част от фактите, свързани с земеделието, са толкова сложни, че трябва да се отдели повече време предварително, за да се разберем, да си изясним позициите и да видим отправните си точки, което ще ни даде възможност накрая да стигнем до една обща позиция. Dank u wel, ook voor deze toch wel eh, zeer gedetailleerde toelichting. Благодаря на комисията за подробните бележки. Гледам отново колегата от Сметната палата. Искате ли да отговорите на коментарите на комисията или колегите? Не. Добре, тогава докладчика. Имате думата. Съвсем накратко. Благодаря на колегите за подкрепата към проекто доклада ми. Много благодаря. Искам да коментирам казаното от Европейската комисия. Разбирам какво искате да кажете. И, и може би така, принципно сте прав по някои въпроси но някак си като че ли не виждаме общия проблем. Създали сме едно чудовище, общата сълскостопанска политика. Десетилетия наред сме го създавали, едно, една ламя с много глави. И която и глава да се опитаме да отсечете, отсечем, а, знаете, при такива лами главите растат след това. Или по няколко глави растат на място на една – The monster is so huge and it's almost impossible to... Така че е невъзможно да се борим с а, това чудовище. Може би трябва да създадем една нова политика, от, и, из, из основи нова. А, към комисията пак. Мисля, че доста смело казахте, че се опитвате да отрежете не една, а няколко глави на ламята, като упростите мерките за по-зелена политика. Не знам колко са сега, но искате да бъдат три. И за държавите членки, и за мнозинството тук. Критерият, по който получавате пари като фермер, не е основното. Основното е едно политическо решение, т.е. Да, да отидат парите към земеделските стопани по един лесен и гъвкав начин – ако имате такъв, такава цел, то тогава са нужни повече критерии, защото колкото повече са критериите, толкова по-лесно се правят нещата. Така че като че ли създаваме нови глави а, на, на ламята. To make the monster less monstrous, um, и няма да успеем, ако се опитаме да превърнем едно чудовище в по-малко такова. Знам проблемите, свързани с СТО. Може би те са възможни проблеми. Обсъждал съм ги с комисаря Чолош. Попитах го, отидахте ли пред СТО? Отидахте ли в Женева, за да обсъдите а, какви са ограниченията, евентуално, или какви са възможностите? И той каза не, не сме. Така че Европейската комисия не е проявила достатъчно смелост в разговорите си с СТО за определението за активен земеделски стопанен. Сега за пазарните провали или провалата на пазара, да, има такова нещо, но създавайки такъв мастодонт, ние правим нещо, което всъщност по определение вече ще бъде провал. Аз съм либерал, на мен пазарите ми харесват, но при прегледа на ОСП аз исках да създадем по-либерализирана политика, по-зелена политика, която за момента ние не успяваме да постигнем. Благодаря. Полуките от доклада Сметната палата са ясни. В отговор на казаното от госпожа Гресле, този доклад идва след решение на първо четене по СП, ОСП. Последните години сме виждали много такива доклади, почти ежегодно получаваме едни и същи аргументи от Сметната палата. И може би трябваше да ги използваме и тук. И аз бих разкритикувал като вас Комисията по земеделие. В групата ми срещам същия проблем. Не може да кажем, че не сме знаели. Знаехме, чисто и просто независимо, че знаехме, не, не използвахме това знание за някакви е, действия. Благодаря, казва председателя. Казахте, че ръката не минава два пъти през едно и също място. Има доста такива случаи, в които искаме или всъщност не искаме, а правим една и съща грешка два пъти. Идва нашия председател, който ще председателства гласуването. Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir kommen jetzt zu den Abstimmungen. We will... Здравейте отново. Сега започваме да гласуваме. Най-напред. Искам да ви помоля да не правим първо електронна проверка, колеги. Open, I open now an electron... Моля ви електронна проверка. Откривам гласуването. Всички ли гласуваха? Гласували системата? Не са гласували всички. Моля, гласувайте за проверка. Край на гласуването. Uh-huh. So we will wait a second until everybody is. Uh Wert. First of all, we vote on fight against tax fraud and tax... И така, първо, борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища. 1.1.7.3.1. Докладчик Барт Стас. Um, sorry? Can I open the voting? Um, first of all... И така ще гласуваме. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение. Who's against? Против. Въздържали се. Проверка. Електронно гласуване. Everybody voted. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четири за. Против въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се. Електронна проверка по пето изменение. Check is closed. Ooh, it is uh, rejected. Отхвърля се. Шесто изменение We have to vote, yeah. Amendment 6. in favor? Често изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто изменение за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте 16-то изменение. Everybody voted. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването.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 Everybody voted. Check is... Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 25-то изменение. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. 25-то изменение. Моля гласувайте. Everybody voted. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се.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 Всички ли гласуваха? Гласуването се прекратява. Приема се. И така стигаме до следващия докладчик. Теодорос Скилакакис. Гласуваме по становище на Комисията по заедостта. Парламент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 въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се. Електронна проверка по втора част. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. 27 изменение за, против, въздържали се. Електронна проверка по 27. Check is Край на гласуването. Приема се. 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуване блок на изменение от 29 до 33, от 61 до 62 и 14 и 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 изменение. За против, въздържали се, електронна проверка, 34-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С мнозинство от един глас. Трето изменение. За. Благодаря. 35. За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 44 за. Против. Въздържали се електронна проверка по 44. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 45 пада. Шесто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се електронна проверка. Шесто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. 47 за. Против. Въздържали се. Приема се. 48 и 5 са идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 49. Какъв е проблема тук? Няма да гласуваме. Пада. Следващите са 8 и 50. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка по девето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 оттеглено. Технически корекции. Е, извинете, с корекции 31 януари. 52 не се гласува. 54 и 56. Ако 11-то е прието, а то беше ли прието? Беше прието, така че няма да гласуваме по него. Amendment amendment okay? 57 тогава направо. Думите 28 февруари са залечени и се връща формулировката свързана с 30 април. Кой е за това устно изменение към изменение 57? За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13. За. Против въздържали се, приема се. Едно, за, против, въздържали се, приема се. Две, за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. И сега електронно гласуване по проекто становището като цяло. Електронно гласуване, моля. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се с ясно мнозинство. Много ви благодаря. Поздравления на докладчиците. We have our voting. Or have I forgot something? No. Thank you. And we... Благодаря и можем да продължим нататък с докладите. Благодаря на секретарията за помощта. И така. Девета точка. Годишен доклад за 2011 относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, борба с измамите. Нашият докладчик е Терик Мавън. Давам му думата. Okay, uh, thank you, Chair. Um, can I say at the start that uh... В самото начало искам да кажа, че измамите с фондове на Европейския съюз е нещо, което е, много ни притеснява. Миналата седмица излезе, излезе доклад на Камерата на лордовете по тази тема и тази дискусия наистина е много своевременна. Искам да започна в е, самото начало да обрисувам доклада си с няколко штрихи. Е, целта на този доклад е да прецени каква е степента, до която фондовете на Европейския съюз са в риск от злоупотреба поради за измами, извинете. Освен това се занимаваме и с това какво се прави за избягване на измамите и ще видите също така, че основно тук е, че не само Европейската комисия носи отговорност, но и държавите членки. Колегите най-вероятно знаят, че в тези сложни економически и финансови времена е много важно да покажем твърдост към измамите, за да можем максимално средства на Европейския съюз да бъдат събрани и след това да отидат за работни места и растеж. В своя доклад коментирам доклада на Европейската комисия по този въпрос. В доклада на комисията колегите са забелязали най-вероятно, че всички нередности са спаднали с 35% в сравнение с 2010 година, като финансовото въздействие е паднало 37%, което звучи прекрасно, разбира се. Но ще видите в доклада дали смятам, че това отразява действителността. Цифрите на Европейската комисия, според мен, може би са изкривени, защото методите на държавите членки за изчисляване на тези наредности са различни. Някои държави членки посочат много високи цифри, други пък много ниски цифри. Други пък държави членки казват, че при тях няма абсолютно никакви нередности, което показва, че има някакъв разнобой който би трябвало да бъде разгледан внимателно. Докладът също се занимава с приходите и разходите. По разли... Има различни параграфи по темата. По разходите, най-вероятно колегите са запознати с цифрите в доклад. 80% от средствата на Европейски съюз се администрират от държавите членки. Има разлика между грешка и измама. по класификацията на Сметната палата 3,9% са грешките, докато измамите са доста по-низки 0,2% е цифрата, която се докладва. Що се отнася до отделните програми за финансиране, споменах част от тях. Давам тук също така примери за измами с разходите в земеделието. Там има различни проценти държавите членки. След това споменавам държавите, които говорят за много ниски цифри, що се отнася до измами в земеделието. Похизионната политика Мога да кажа почти същото. Някои държави и членки говорят а, за никакви нередности по кохезионната политика и аз призовавам Европейската комисия да види какви са причините за това. Някакси в някои от случаите това е неубедително. А, след това е, подпомагането преди, предсъединя... преди присъединява някоя държава членка. Там са се подобрили нещата по освояването към 80%, извинете, 60% е освояването, но мисля, че трябва да се работи доста по този въпрос. Що се отнася до приходите. За съжаление, въпросът за приходите понякога бива игнориран, но той е изключително важен. Знаем, правени са преценки, че 1 трилион евро се губят всяка година посредством укриване на данъци и избягване на данъчно облагане. Това са 2000 евро на гражданин годишно. Значи изключително е важен този въпрос и е, трябва да се наблегна на този факт. Аз говоря за приходите, свързани с данъчните сборове, с избягване на данъчното облагане, с контрабандата на цигари и призвавам Европейската комисия да укрепи координацията с държавите членки, така щото да има ефикасно докладване на измамите. Измамите в приходите също варират в резултат на различните начини за изчисляване на този процент в държавите членки. Отново, трябва да се направи така, че да има еднообразие при докладването на измамите с приходите. Това е много важен въпрос не само за европейския бюджет, но и за бюджетите на самите държави членки, които така губят приходи. Тоест, те са заинтересовани да предприемат мерки за справяне с измамите. Надявам се да го направят. Проектът докладът също така призовава за предлагане на определени мерки за борба с измамите при събиране на приходите. Например, тук се говори за забавянето на модернизирания митнически кодекс, призоваваме за по-бързото му приемане. Също така посочваме, че има две важни инициативи, които не са предложени за борба с измамите по ДДС. Сега се блокират в съвета и трябва да намерим начин да ги деблокираме, за да могат те да станат факт. Докладът също така посочва важния въпрос, свързан с контрабандата на чутюни цигари. 10 милиарда евро приблизително всяка година ни струва това. В публикациите на комисията има план за действие срещу такъв вид контрабанда по източните граници на Съюза. И накрая, едва ли трябва да преувеличаваме измамите за политически цели, все пак трябва да се каже, че това е сериозен проблем и един проблем, който трябва да бъде разрешен. А, той също така е много наболял а, сега и в парламента, и извън него, и затова а, много бих искал да чуя какво мислят колегите. А, също така очаквам и изменения, които колегите могат да направят. Thank you very much. Благодаря. Благодаря на нашия докладчик. А сега давам думата на комисията, ако желая да вземе отношение. Генералният директор на Алов. беше поканен, но той каза, че ще закъснае, закъснее, така че давам думата на комисията. Äh, Благодаря. Няма в момента представител на ОЛАФ. От страна на комисията нямаме забележки към проекто доклада. Благодаря. В такъв случай членовете на комисията имат думата. Господин председател, благодаря на колегата Терек. Докладът беше много подробен, проблематиката бе описана много прецизна. Аз преди време бях също докладчик по този въпрос и мога да кажа, че нямаме голям напредък по тази тема от 2010 е, година. Нямаме достоверна информация по този въпрос от държавите членки. е казано, че държавите членки са помолени от комисията да предават информация, но аз мятам, че комисията би трябвало да поеме отговорност за липсващата информация. Има различни бази данни за укриването на данъци. Но въпросът е с достъпа до тези банки, е, да, да, бази данни а, по отношение на контрабандата с, с, с, с цигари. Факт е, че в Литва, например, всяка четвърта котия цигари е контрабандна. Има много инвестиции в укрепване на граничния контрол, но тези мерки не са достатъчни. Затова Налага се извода, че няма информация от държавите членки. И повтарям казаното от мен преди една година. Нужна е система за обмен на информация. Тази система трябва да обхваща около 10 пункта, да има времеви граници, и системата трябва да обхваща информация от 28-те държави членки. Само по такъв начин може да отбележим напредък. Комисията няма забележки, но аз подчертавам, комисията би трябвало да поеме отговорност за липсващата информация. Благодаря. Моника Маковей има думата. Благодаря, господин председател. Аз ще повторя. През 2011 година имаше 11300 нередности, които бяха докладвани. Щетите са възлизат на около 407 милиона евро. Но това е само върхът на айсберга. Това е моето усещане, когато чета доклада. Мисля, че всички трябва много да се замислим. Едно от заключението е, че <clears throat> наистина нямаме достатъчно информация от държавите членки, нямаме и достоверни и сравними статистики. Нещо друго. Отново Обединеното кралство, Германия, Франция и Испания имат много ниско ниво на нередности. По отношение на кохезионната политика Франция няма нередности. Комисията не дава обяснения на фактите. Просто информация от държавите членки липсва. И това според мен е голям дефицит. По отношение на осъдителните присъди, които са произнесени по отношение на измамите, е, различни са процентите, те варират от 14 до 18%. Тук трябва да споменем и факта, че съдебното сътрудничество трябва да се укрепи, административните и наказателните преследвания трябва да се засилят и трябва да погледнем какви средства се възстановяват какъв е въпроса, как стои въпроса с запора на нелегални стоки и тяхната конфискация. В крайна сметка това са средства, откраднати от накоплатците. И освен това искам да кажа, че Олаф провежда проучвания за измамите в публичните поръчки в областта на строителните услуги. С интерес очаквам това проучване. Много е важно да видим ние самите цифрите. Защото така ще видим най-добре какви са щетите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 Ще проверим ситуацията. Някои колеги смятат, че не е изненада а, за днешното заседание. А, няма да изненада да ни се саботира съседанието, но ще проверим, ще проверим какво е. Продължаваме заседанието. Извинявайте, колеги, извинявайте, госпожо Маковей. Ако има някаква опасност, ще напуснем сградата, но за сега продължаваме заседанието. Is the spirit of Mr. Kessler. <laughs> okay. Monica Makovej. Um okay, it seems that uh, the Committee on Supervising Olaf is... Uh, I care about uh, one thing which I want to say. That... И така, е, искам да подчертая, че прозрачността е много важна е, за, на средствата, които отиват до бенефициерите. Така че апелирам към комисията да се подчертае, да се укрепи тази прозрачност. Okay, transparency in each member state of the uh, beneficiaries of EU funds. I'm done. Thank you. Благодаря. Ja, vielen Dank. Благодаря, казва председателят. Сега госпожа Кресля има думата. Въпрос имам. На 27 ноември 2012 година комисията има изискване към United Towns Organization. Това е неправителствена организация. Тук става дума за около 32 000 евро. А, <clears throat> Олаф твърди, че има злоупотреба омбудсман е излязъл с решение през 2013 година, където се казва, че това искане не е, е не е правилно. Възстановяването на средствата не е необходимо. Това е неправителствена организация, която е работила в Бразилия. И омбудсманът твърди, че е трудно да се установи какво се е случило със средствата. А, замесена е тогавашната заместник-председателка на Комитета на регионите. Моят въпрос е какво се е случило с този казус, защо той не е продължен, не е проследен до края, защо искането на Олаф е прекратено. Госпож... Господин Скюла Какис има думата. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на докладчика. Смятам, че докладът е отличен. Заключенията са очевидни, но понякога има нужди от такива заключения. И така, имаме 26 милиона хора, които работят в селското стопанство. Милиони субсидии се дават за областта. И каква е изненадата? Имаме само 114 наредности, които са докладвани от селскостопанския сектор. Е, аз мятам, че тази група се е съсредоточила само върху една област. To discuss with you. The number of people reporting that they have bribed. Хората, които, за които е докладвано, че са дали подкуп, Този брой че са подкупили служител с 20, повече от 20 милиона на години. Значи имаме 20 милиона подкупи в публичния сектор – Що се отнася, е, това са данни от Transparency International. И всички тези подкупи не се отнасят до европейските фондове. Значи имаме 114 нередности в е, европейския сектор. А каква е реалността? Реалността е, it has a regularity. Eh? Uh, the reality is that our mechanism... Реалността е, че е, не може да се разбере какво се случва. За съжаление, Олаф не присъства сега, но за години, е, в продължение на години Олаф прави разследвания е, по сигнали. Той не предприема свои собствени инициативи за разследване. Така че Олаф приема сигнали и ги проследява само тогава. И когато държавите членки казват, ние нямаме нередности в кохезионната политика, имаме 65 милиона а, хора, които профитират от тази политика, въпреки това ние нищо не можем да направим. Смятам, че ни трябва независим начин за измерване на евентуални измами. Там, където има съмнение за такива, там трябва да се намесим чрез този механизъм. А, но настоящи механизъм не, не отразява реалността. В криминологията имаме това, което се нарича проучването на жертвите. Ние не разчитаме на това, което, което стига до, като сигнал до, до полицията. Имаме един независим начин за измерване на това, което се случва с, жертвата, с жертвите. Така че мисля, че трябва да създадем по някакъв начин в следващата фаза предложението на комисията, трябва да се създаде е- един независим начин за измерване на нередностите на измамите в Европа, базиран на проучване. Ако ние успеем да направим това, ще може да отразим правилно реалността. Не може да се справим с съществуващото положение, ако нямаме това е, директно измерване. Благодаря. Благодаря, колега Скилакакис. Разбрахме какво се е случило, но алармата не е драматична. Това е технически дефект. Сега искам да попитам комисията дали иска да реагира на въпросите. Господин Граф, имате думата. Благодаря, господин председател. Отново дължа извинение за отсъствието на Олаф, но ще сведем до знанието им всички ваши въпроси и те ще ви предоставят писмени отговори. Що се отнася до въпросите, адресирани до комисията, е, и особено за финансовите корекции и възстановяване на платени суми, е, бих искал да обърна вниманието ми на шеста бележка към годишния отчет, в която е, излагаме е, действията си за защита на европейския бюджет. С подробна информация по отделни държави членки. Вашата комисия повдига въпроси и за надежността на информацията, предоставена от държави членки. На този въпрос се спряхме и вчера по време на изслушването, посветено на интегрираната вътрешно-контролна система, от което наистина стана ясно, че твърде често информацията не е нито пълна, нито надежда. Работим по преодоляването на, на този проблем и във връзка с отчетността по отделните области на съюзната политика. В тази връзка ще е, прибягваме и до механизма на финансовите корекции, е, за да стимулираме държавите членки да предоставят по-пълна и по-надежна информация. На въпрос на госпожа Кеснер, е, трябва да се извиня, не съм запознат с подробностите, мотивиращи решението да не се предприема задължително възстановяване на суми, ще направя справка и ще ви предоставя писмена информация. Благодаря. Благодаря. Е, не знаем къде е в момента генерален директор Кеслер. Е, е, той се е обадил със съобщението, че ще закъснее. Уважаеми колеги, виждам, че няма други желаещи да се изкажат. Срокът за изменения е 25 април 2013 година. Не, не. Не, не, не, не може да е така. Но на 27 май във всички случаи е, гласуваме. Дерек. Съвсем накратко, господин председател. Господин Бълчитис си, госпожа Маковей се изказаха в подобен смисъл. Въпрос на госпожа Маковей, например, за намаляването на, на злоупотребите и дали тези констатации не се дължат просто на липса на информация. Дали наистина са малко на брой злоупотребите или пък просто не се докладват. Значи, очевидно, този въпрос трябва да се проучи. Господин Балчетис спомена също така въпроса за контрабанден внос на цигари и тютюневи изделия. Споменавам в доклада си. Е, нашата комисия е, ще пътува след няколко седмици до Калининград в тази връзка. Накрая, във връзка с казаното от Тео за числата, за, за статистиката, за нередности и злоупотреби, в доклада си, мисля, споменавам Олаф само в три точки. Вероятно бихме могли да, да допълним. Те би могъл да предложи изменения и допълнения. Аз, впрочем, с интерес очаквам измененията и допълненията на всички колеги. Уважаеми колеги, виждам, че госпожа Хофман от Олаф е пристигнала. Вие познавате досието. По принцип, генералният директор искаше да говори пред нас, но ние в обсъжданията вече сме понапреднали, обаче ако вие, госпожа Хофман, искате да кажете нещо към проекто доклада, с удоволствие давам ви думата. Äh, Благодаря, господин председател, и извинявайте, че се къснях. Докладът е обсъждан вече и господин Крав вече направи някои забележки. Естествено ще отговорим на поставените въпроси писменно. Но по принцип мога да кажа, че сме доволни много от е, доклада на господин Уорн. Той показва точно дефицитите и напредъка. Той предлага конструктивни и интересни идеи, е, които ще проучим. Цени много факта, че парламентът прави доклад са по член 325. Цени много вашата работа. Извинявайте, тичах до тук, така че съм задъхана и за това говоря така. Докладчикът господин Форн показва много ясно каква е отговорността на държавите членки когато открият нередности, т.е. това е наистина отговорност на, доклад, на държавите членки да докладват нередности. От страна на комисията и от страна на ОЛО ще се опитаме да правим разлика между измами и нередности. Ще уточним тези концепции. Но ясно е, че имаме проблеми да а, уточним щетите за бюджета, които са нанесени от измами. По отношение на сътрудничеството с държавите членки, искам да подчертая, че влизането в сила на регламент за ОЛОВ е, много ни помага. Това е регламент 1073. Там е залегнало задължението за докладване от страна на държавите членки. А, тук ще приключа моето изложение. Благодаря, подчертавам за доклада. Ние сме много благодарни за него. За, на въпросите, които не можахме да отговорим, ще отговорим писменно. Благодаря, казва председателят, госпожо Хофман, че дойдохте. Но госпожа Кресле постави въпрос. Може би, може би може да отговорите поне на него. Има решение на комисията от 27 ноември 2012 година, решение на комисията за неправителствената гер... Е, организация Ситете омбудсманът от 15 марта тази година се занимава с случай проучен от Олаф, но препоръчва този казус да не се разглежда повече, защото това, тази неправителствена организация не може да бъде намерена. Обаче в интернет аз направих някои проучвания и е, виж, видях, че е, заместник-председателката на Комитета на регионите има някаква връзка с тази организация. А, тук, според мен, е, би трябвало този случай да се доразгледа. Благодаря. Благодаря и за повторението на въпроса. Госпожо Хофман, може ли да коментирате? Благодаря. Трябва да призная, случаят не ми е познат. Но естествено ще проучим въпроса. Госпожа Кресли даде точни данни, така че това ще е лесно. Благодаря. Благодаря, госпожа Хофман. Виждам, че и генералният директор на Олаф ето, господин Кеслер. Ние доста сме понапреднали, но добре дошли към нашето заседание. Ако желаете, може да направите коментар. С удоволствие ще ви дам думата. Моля. Благодаря. Мисля, че Маргарете Хофман вече се изказа от името на службата и съм сигурен, че е представила позицията на цялата служба. Така че нямам какво да добавя. Благодаря. И разбира се, по въпрос зададен от госпожа Гресле, записах си всичко, което каза тя. Ще обсъдим въпроса и ще ви изпратим отговор. Ja, vielen Dank. Äh, ich darf jetzt nochmal den Bericht. Благодаря. Сега искам да попитам докладчика дали той в присъствието на Олаф иска да допълни своето, э, да допълни своето изложение. Не, не иска. Добре, в такъв случай ще направим кратка пауза, кратка почивка от 10 минути. 15 минути. И в 10 и 15 ще продължим. Значи, кратка почивка. Благодаря. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf die unterbrochene Sitzung. Уважаеми дами и господа, продължаваме прекъснатото заседание. Имаше аларма за пожар и е, вратите бяха затворени. Затова надзорния съвет на Олаф не можа да дойде на време и генералният директор също. Така че сега продължаваме с, точка 10, годишен доклад на надзорния съвет. Докладчицата е госпожа Кресле. Давам думата на председателя на надзорния съвет, господан Тенов. Господин Тенов. Thank you very much indeed. Благодаря, господин председател. извинявам се още веднъж за закъснението. <laughs> Не ни пуснаха да влезем. Е, знаете, е, крепостта Европа непроницаема. Да, но надзорният комитет е, приветства е, вашата покана да ви представим годишния доклад, прият на 17 април и е, предаден на трите институции вчера. Докладът е, обхваща периода януари 2012-януари 2013 Извинявам се от името на двама членове на надзорния комитет, които не можаха до, да пътуват до Брюксел. За мен е чест да ви представя останалите членове на надзорния комитет. Госпожа Пиньон седнала отляво на мен и другият колега, който все още не може да влезе в сградата. Дължа лична благодарност на членовете на надзорния комитет, напуснали състава му през първата година, господин Тимерманс и госпожа Шремли. Те имаха ценен принос. Към годишния ни доклад са приложени три приложения. Протокол от съвещания, становищата на Олаф, и анализ на, регу... на реформата на регламента 1073-99 възоснова на натрупания от надзорния комитет опит. Както всички добре знаете, издадохме становище по така наречения казус или дело Дали. Някои от заключенията ни вече са отчетени при анализа на реформата на 1073. Пет главни въпроса в годишния доклад. Първо отношенията ни с генералния директор. Второ, наблюдение на разследващата функция на ОЛАФ, управление на същата функция, начини на работа и не на последно място анализ на реформата на 1073 възоснова на нашия опит. И естествено ще приключим експозето си е, с някои насоки на бъдещата ни работа. Надзорния комитет и отношенията с генералния директор. Е, бих искал да повторя, че ролята на надзорния комитет е определена в регламент 1073 и решението създаващо ОЛАФ. Надзорният комитет е гарант на независимостта на ОЛАФ упражнява надзор върху разследващите функции на органа наблюдението от страна на надзорния комитет се основава на отделни случаи на разследване, но и на други данни, с които разполага комитета, за да изработи конкретни и общи заключения и препоръки, адресирани до генералния директор и при необходимост до останалите европейски институции. Наблюдението на отделните случаи е от съществено значение за констатиране на евентуални системни недостатъци. Надзорният комитет обръща вниманието си най-вече на това дали Ола в разследванията си зачита правата и свободите и процесуалните гаранции и дали си върши работата своевременно, ефикасно и законосъобразно. По време на първата година от мандата си, нашият комитет трябваше да се справи с редица промени, вътрешната реорганизация на ОЛАФ и приемането на нови указания за разследване, реформата на регламента, а и други затруднения, свързани с разногласията между надзорния комитет и генералния директор първо, що се отнася до изпълнението на нашите функции, и второ, до, що се отнася до достъпа до информация, който ни се дава. Генералният директор всъщност атакува компетентността на надзорния комитет да дава становища по отделни казуси. С особено значение бе отдадено на инструментариума за наблюдение и контрол, с който разполага надзорния комитет, прие се временно решение, което за съжаление се оказа без резултат. Независимо от това, ние имахме възможност да публикуваме сериозни становища и доклади, посветени на изпълнението на функциите на ОЛАФ, както и реформата на устройствения регламент. Надзорният комитет, разбира се, държи на максимални добри работни взаимоотношения с ОЛАФ, поради което смятаме, че е, известно напрежение в тези отношения е напълно нормално. В край на краищата ние упражняваме надзор. Комитетът обаче държи и ще продължава да държи на своята независимост и на желанието си да подпомага генералния директор в изпълнението на неговите функции. Intend... Ние с... категорично възнамеряваме да продължим по този път. Сега няколко думи за наблюдението върху разследващите функции на ОЛАФ. Ролята на комитета включва и тази задача, така че независимостта на службата да не се подлага на съмнение, а разследванията да се водят с максимален акцент върху качеството. Съгласно 1073, е, ние сме наблюдаваш контролен орган, който се опира на матричната система за установяване на проблеми е, с хоризонтална извадка и вертикално по отношение на отделни казуси. This working arrangement implements a three-step approach based on an opinion expressed in 2007 by the European Data Protection Supervisor. The way it... Начинът по който споменатите от мен договорености между комитета и генералния директор обаче все още не дават възможност на надзорния комитет да изпълнява задачите си. Ние настояваме, че не е работа на генералния директор да да преценява как и възоснова на каква информация ние да си вършим работата. Комитетът ни възнамерява да предложи ново устройство на работата и очакваме генералния директор да бъде по-благосклонен. През февруари тази година генералният директор излезе с нови указания за водене на разследванията – Влизането в сила на тези указания бе съпроводено с значителни организационни промени в ОЛАФ. Комитетът е, разглежда резултатите от тези нововведения в контекста на отделните разследвания, които е проучил. С оглед както на предходния правилник, така и на новите указания. Нали, промените са значителни, между другото, и за образуване и приключване на производството, е, провеждане на разследването, проверка за законосъобразност. Възоснова на анализа, който направихме, ние стигаме до редица заключения е, за системните аспекти на работата на ОЛАФ – на които трябва да се обърне повече внимание във връзка с изменението на регламент 1073. Тези наши изводи са обобщени в третото предложение от доклада. Колегата Катрин Пиньон ще ги представи. As to the future work towards the monitoring of OLAF's investigative function, I would gladly pass on parole now to Jens. А сега колегата за бъдещите разследващи правомощия на Олаф. Благодаря. Аз съм Йенс Матисен, генерален директор в главната прокуратура с ресор тежка економическа престъпност в Дания. През януари тази година се присъединих към надзорния комитет. Какво възнамеряваме за тази година да, да направим. но тук нататък имаме подробен план за работа. Е, аз сега бих искал да ви запозная с четири наши инициативи. Първо, е, ще разгледаме разследванията, които се водят вече повече от 9 месеца, с цел да установим евентуално неправомерно забавяне или изоставане от определените срокове. Второ място ще се занимаем с процедурните указания за водене на разследвания, които действат в ОЛАФ. които са сравнително нови, чухте от колегата и в тази връзка принципите на независимост, законосъобразност и безпристрастност ще бъдат поставени под особено внимание. На трето място ще се запознаем с преписките, с които са сезирани националните правоохранителни и съдебни органи. И на четвърто ще се занимаем с едно сравнително новосъздадено звено в ОЛАВ, звено 01, неговата работа е важна в началото на разследванията. В Олаф вече се обърнахме с искане към Олаф да получим информация за това звено. Е, с посочване на основанията за образуване на производство връзките между 01 и оперативните звена, професионалната квалификация на служителите в 01, цели, които са поставени на звеното, контрол за законосъобразност, разшифровка, анализ на информацията на за открити производства по отрасъл и прекратени такива и какви са указанията, които издава звеното 01 с оглед спазването на процесуалните гаранции на разследваните лица. В допълнение към това бих искал да подчертая също, че при необходимост ще проследим работа по отделни разследвания за да определим някои въпроси от е, общо значение за разследващата работа на Олаф като цяло. Благодаря. За кратко, е, преди да дам думата на госпожа Пиньон, е, бих искал да се спра на разследващата функция. В ежегодните планове Олаф включва определени критерии и приоритети за разследване. Главно критериите са пет с различни прагови равнища по, по области. За съжаление, предвид това, че надзорният комитет е, е недостатъчно обезпечен кадрово, се наложи да отложим за следващата година прегледа на годишния управленски план на ОЛАФ. Ние вече сме дали становище по отношение проекто бюджета на ОЛАФ за 2013 година. В становището заявяваме, че нашето мнение трябва да се вземе преди проекто бюджета да се изпрати за парафиране от генералния директор. Комитетът е, подкрепи генералния директор в искането му, отправено към институциите за укрепване способността на Олаф да провежда разследвания е, със съответното кадрово обезпечаване. Що се отнася до връзките между ОЛАФ, институциите на Съюза и останалите заинтересовани страни, наред с редовните срещи с генералния директор – ние няколко пъти сме се срещали с служители и ръководството на ОЛАФ, разговаряли сме за управленския план, за бюджета на ОЛАФ, за отделни е, разследвания, е, състоянието на, на нещата е, в хода на преговорите за създаване на Европейска прокуратура – като междуинституционален орган, надзорният комитет държи особено на добрите си отношения с всяка от трите институции, с чието представители е, е разговарял нееднократно по време на отчетния период. В отговор на покана от Британската камера на лордовете на 7 ноември миналата година ние <clears throat> направихме изложение е, в камерата посветено на борбата с измамите и злоупотребите е, в Съюза. Що се отнася до начина ни на работа, от януари 2012 до януари 2013 нашия комитет е провел 11 пленарни заседания в Брюксел. Наред с това председателят, докладчиците и членове на секретарията са се съвещавали по отделни въпроси. секретарятът трябва да действа независимо и да е, съдейства на надзорния комитет в изпълнението на задачите му, като се вземе предвид от една страна, че членовете на комитета са експерти, е, не числящи се щатно към европейските институции е, и ангажирани с задачи в страната, от която произхождат. И още повече, имайки преди, че комитетът заседава само веднъж на месец, той определено трябва да разчита на един солиден секретарят. Това би гарантирало неговата независимост, а оттам и независимостта на Олаф. По тази причина ние категорично възразяваме срещу това, че в началото на мандата ни, е, в началото на, 20, на 2012 година, генералният директор едностранно съкрати числеността на секретарията с 25 души, назначи нови лица, без предварително да съгласува с комитет, което противоречи на вече създадената до тогава практика. Комитетът обаче прие тези промени без да се съгласява с тази практика за напред. Комитетът още повече неведнъж е свеждал до знанието на генералния директор своите кадрови потребности. Бе отпусната една, всъщност имаме съгласието за отпускане на още една щатна бройка, но тя все още не е дадена. Значи, това е първата част от е, годишния ни доклад, обща част. Е, е, по разследванията вече сме изготвили, тъй като в течение на годината константираме, че би било уместно да анализираме и предлагаме съдебната реформа на 1073-99. За това сме извършили тази, и тази работа, е, но госпожа Пиньон ще ви запознае с е, тази част. Анализът, е, посветен на изменението и допълнението на 1073-99, е, бе извършен възоснова на нашия опит е, от е, упражняването на контрол и наблюдение върху разследваща функция на ОЛАФ. И това във връзка с новите указания, дадени за разследванията през февруари 2012 година, заменящи старите. Тези указания предхождат някои от новите разпоредби, които се предлагат е, да бъдат включени в е, регламента, което дава възможност всъщност на, на нашия комитет осведомено да коментира измененията. Олаф е, не споделя непременно нашето становище, що се отнася до въвеждането на някои разследващи правомощи. Нашият комитет не е нито правомощен, нито има намерение да подменя законодателя, но във всеки случай на нас ни се стори необходимо да обърнем вниманието ви като законодател на няколко аспекта на е, реформата с оглед на изясняване и прецизиране. На първият въпрос е за обхвата на административните разследвания, които може да води ОЛАФ. Нашият комитет констатира, че някои такива разследвания превишават е, правомощията, изрично упоменати в действащия регламент или в текста на неговите изменения, което съответно поражда въпроса за правното основание или законосъобразността на определени разследвания. Е, например, воденето на телефонни разговори с запис на телефонния разговор с потенциално замесено лице – съответно искане до националните правоохранителни органи за предоставяне на информация, която би могла да накърнява личната неприкосновеност на определени лица. Втори член от измененията и допълненията определя административните мерки като мерки, които се прилагат общо в рамките на е, процедурата, свързана от една страна с външното разследване, от друга страна с вътрешното разследване. Значи това са видове разследвания, които е, дават възможност за определени оперативни похвати, е, проверки на място, изслушване на свидетели и така нататък. Новите вътрешни указания на ОЛАФ съдържат списък, който не е изчерпателен. Списък на оперативни действия за събиране на доказателствена информация. Нашият комитет смята, че доколкото е, разследванията в съответствие с е, практиката на Европейския съд трябва да бъдат законосъобразно провеждани, то е важно да се изясни по нормативен път в по-голяма степен е, периметърът на тези оперативни действия от страна на ОЛАФ, както с оглед на основните права и свободи на заинтересованите лица, така и с оглед на дисциплината налагана на разследващите органи и прозрачността на тяхната дейност. Става въпрос за процесуални гаранции за основни права и свободи в работата на Олаф, но и в нашата работа на надзорния комитет. От една страна, предлаганите изменени и допълнени на регламента предвиждат създаването на вътрешен механизъм, натоварен специално, изрично да упражнява процесуален контрол. Олаф има такова звено вече за предварителен контрол за законосъобразност на определени е, процесуални действия, които се е, разрешават от директора. Съответно, в края на разследването е предвидено извършване, е предвиден преглед за, законосъобразност е, и за спазване на процесуалните гаранции. Нашият комитет смята обаче, че е възможно да се получат пропуски, особено що се отнася до елементи от разследването, е, които биха засегнали личната неприкосновенност, например. Нашия комитет смята, че е необходимо да се повиши бдителността по време на цялото разследване. Е, и то чрез контрол от страна на квалифицирани съдебни специалисти тази връзка законодателят би трябвало да засили този аспект на реформата. Що се отнася до правомощията на нашия комитет, на надзорния комитет, измененията и допълненията въвеждат едно особено задължение на комитета да информира институциите относно въведените от Олаф процесуални гаранции. Както вече казахме, комитетът се натъква на затруднения в опитите си да получи достъп до информация, особено що се отнася до зачитането на основните права и свободи. В нашия доклад е посочено е, до каква степен този достъп до информация е от съществено значение, за да изпълним ние задълженията си. И това не може да се остави на преценката на Олаф, тъй като това би изпразнило от съдържание е, цялата идея за независимостта и, дейността на нашия комитет. И тази връзка ние смятаме, че измененията и допълненията на 1073 трябва да предвиждат по-ясна по-ясни правила за достъп на информация, до информация от наша страна. На трето място, контрола е, за е, законосъобразност е, съгласно националното законодателство на държавите членки. Комитетът констатира, че Олаф най-вероятно не извършва такава изрична проверка за законосъобразност, що се отнася до съвместимостта на действията на, на, на своите с законодателствата на държавите членки по събирането на доказателствен материал. И още повече, имайки предвид, че, че това води до сезиране на национални правоохранителни органи в последствие или е, на институции на Европейския съюз за провеждането на вътрешно разследване. Така че ние препоръчваме да се въведе и тази, и тази проверка е, за спазване на съответно национално законодателство е, при разследванията водени от ОЛАФ. И това трябва да стане е, задължителна норма, която да бъде отразена във вътрешните е, указания на ОЛФ. На четвърто място основания за започване на производство. Е, Измененията и допълненията на регламента засилват принципа на правната възможност. Като тук се имат предвид е, определени акценти на разследващата дейност е, на Олаф, които са публично достояни. Един от критериите в случая е отношението между разходите за разследването и евентуалната стойност или финансово изражение на подозираната злоупотреба. Тоест, има случаи, в които са, са, са на лице достатъчно съм, съмнения, но е, другите критерии, в това число финансовият, не дават основания за започване на, за, на, на разследване. Но в е, изменените и допълненията на регламента и в указанията на ОЛАФ не се предвижда възможността да се предаде информация за такива случаи на националните правоохранителни органи, които за тях биха могли да представят интерес липсата на такива е, норми поражда известен вакуум и създава риск от безнаказаност. На пето място прякото участие на директора на ОЛА в самите разследвания. Текстът е, на измененията и допълненията предвижда ръководство е, от генералния директор или от посочено от него лице. Генерал директор може да участва, например, в изслушване на свидетели. Но това до известна степен накърнява независимостта и безпристрастността на разследването. И тук трябва да се предвиди възможност срещу директора на Олаф да се е, отправят възражения за извършени действия, е, които накърняват процесуалните гаранции на разследваното лице. Това не би могло да стане, ако директорът е пряко замесен, ако участва в е, следствените действия, би се породил конфликт на интереси. И ние обръщаме вниманието на, на законодателя е, върху необходимостта в измененията и допълненията да се предвиди поне альтернативна процедура на разглеждане на жалбите от страна на заинтересованите лица в случаите, в които е, директорът е, на ОЛАФ е участвал пряко в даденото разследване. По-нататък е, връзката между вътрешни и външни разследвания. Действащият регламент предвижда две отделни производства, в зависимост от това дали казусът е вътрешен или външен. Изменените допълненията, от друга страна, предвиждат възможността службата да по своя преценка да разширява обхвата на разследванията от едната рамка към другата рамка, т.е. от, от външни към вътрешни и обратно. Така че в едно разследване биха могли да се съчетаят правилата за водене на разследване и за единия вид и за другия вид разследвания. Новите указания, които споменах, вътрешните указания на ОЛАФ, също предвиждат на обхват Като разбира се, всичко подлежи на, на изрично разрешение на директора и предварителен контрол за законосъобразност. Имайки предвид това развитие е, на практиката, ние се опасяваме, че то може да доведе до объркване, що се отнася до законосъобразността на действията в зависимост от това, дали се засяга вътрешната или външната част на разследването, когато то е смесено. и, значи, комитетът смята, че това ново възможно разширяване на обхвата в никакъв случай не може да освободи службата от оценка е, на достатъчността на наличните доказателства, даваща основание за разширяване на обхвата. Le septième point concerne la procédure d'instruction des plaintes. На седмо място е, унищожаване на доказателствените материали по съответната процедура. Е, измененията и допълненията не, не предвиждат такава е, специална вътрешна процедура. Новите вътрешни правила на службата пък съдържат текст, съгласно който генералният директор е, определя е, лице, което да упражни контрол в случай на, на оплакване за нарушение на процесуалните гаранции, своеобразен ревизор, който трябва да действа независимо и е, е напряко подчинение на генералния директор, е, докладва на него и той е, съответно информира жалбоподателя в случай, че е удовлетворена жалбата му и така нататък. de créer des approches divergentes dans ce traitement à l'égard des plaignants. Par ailleurs, et afin d'être... По-нататък и за да може изцяло да осъществи своите правомощия, комитетът би следвало редовно да бъде информиран за жалбите, адресирани до ОЛАФ, когато са свързани с основни права и свободи и процесуални гаранции. Благодаря ви. И сега аз мога да кажа няколко заключителни думи. Нека да видим какво ще случи с комитета в бъдеще. Основно заключение. Както вече казах, на 7 ноември миналата година споменах всичко това. Надзорният комитет е основен елемент от междуинституционния баланс. Ако законодателят иска добър надзор върху разследващите функции на ОЛАВ, трябва да направи така, че компетентностите на този комитет да бъдат запазени. Какво означава това? Залагат се ясни правила за надзор, които се изготвят от комитета и законодателния орган, а не от надзиравания. Да се спазват процедурните правила, които ще бъдат публикувани в официалния журнал. независим секретариат на комитета. 4. Пълен контрол върху неговия бюджет, включая разходите на секретарията. Благодаря за вниманието. Това е края на нашето експозе. Можете да задавате въпроси. Благодаря. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe... Уважаеми дами и господа, драги колеги, благодаря на господин Тенов, е, госпожа Пиньо и господин Мацен за представения годишен доклад на надзорния съвет. Вчера получихме доклада, сравнително късно, вчера вечерта. Искам да ви информирам за нещо, което разбрах току-що. Зеле... Е, говорителят на Зелената партия е обявил, е, че е имало аларма за пожар на заседанието на Калкубю. За това е била тази аларма. Това ми напомня на нещо, което се беше случило доста отдавна в моята политическа кариера. През 90-та година фазата на Съветския съюз. Имаше представители на Комсомола, имаше и представители на ем, руската, на съветската опозиция тогава, но те не дойдоха, защото а, нямаше някакси, не е имало билети а, да дойдат на заседанието. Заседанието се провеждаше в Америка. Не знае защо сега тази асоциация ми ми напомня този случай и днешния случай. Не знае защо правя тази връзка, но тогава ми казаха няма в политиката а, случайности. Аз като председател на комисията, сега за последващата дискусия и по-нататък в нашата работа ще се опитам да бдя на това, да няма персонализации. Нещата да са казани от правна гледна точка правилно – За нас като законодатели това е от изключително значение. Ние сме представители на гражданите, нашите заседания се предават и в пленарна зала също може да бъдем проследявани. Ние защитаваме публичния интерес. И това е нещо, което е важно за политическата дискусия. Нашата дискусия е политически отцветена, тя е различна и нас ни оценяват, гражданите ни оценяват, те правят своите оценки независимо, но ние като парламент имаме задачата да застъпваме един демократичен дискурс. И аз като председател на тази комисия искам да кажа, да дам своя принос за демократичния контрол – затова и веднъж в годината говорим с надзорния съвет на ОЛАФ, говорим и с други институции. Ето сега имаме годишния доклад на ОЛАФ. Доклада беше представен от надзорния съвет. Благодаря ви за това. Вие говорихте за някои критични аспекти, ние ще ги вземем пред, предвид. Благодаря ви, благодаря за вашето присъствие. Ние имахме много кратко време за подготовка, така че мога да направя оговорката, че вероятно ще обсъждаме темата още веднъж. Във всички случаи това не е формално обсъждане. И така с това откривам дискусията. Давам най-напред думата на докладчицата госпожа Кресле. Благодаря. Благодаря на надзорния съвет за изпълнението на една много трудна задача. Това беше много труден текст, но вие много активни, активно сте работили по този доклад. Това, което ни представихте, а, аз искам да кажа, че не може да приемем един генерален директор да дефинира сам надзора, контролите. да възпрепятства работата на този орган. Благодарим ви за нещата, които сте описали в точки 12, 14, 15 и 16. Значи, това не е приемливо от наша гледна точка. На второ място, когато чете за нередности и нарушения на човешки права и на национално законодателство, аз се питам къде се намираме. Подслушвания на телефонни разговори, точка 36, това не е приемливо какво се получава? Имаме пожар в собствената си къща и ние не сме го забелязали. Това се получава. Тези неща, които разбираме за методите на Олаф, те не са приемлива. Това не, не е метода на Олаф, но това е по-скоро метода на работа на генералния директор, но не само на него. Мисля, че това е неприемливо. Докладът е много подробен и се вижда, че правната, правният надзор липсва, той куца. Нямаме нужда от определени методи, които противоречат на националното законодателство. За какво е тогава едно национално законодателство, което се нарушава? Вие подчертавате, че правните основания за дейността на службата са много нестабилни. И това понякога, когато това, което чуваме, е вероятно само върха на айсберга. Става дума за етични и професионални нарушения. Смеят ни се. Не може да кажем, а да, все такива неща се случват, няма проблем. Не бива да подценяваме нещата, които са описани в доклада. Хубаво е, че това е тема на нашето обсъждане. Трябва да се извадим полката. Член 19 от устава ако <clears throat> директора прави сам разследванията, то той не може да бъде е, личността или личността, на която могат, към която могат да бъдат отправени оплаквания. Това противоречи на този член. Явно е, че трябва да има правна проверка. Но ако се избират методи, които не са заложени в устава, те не биват контролирани, но те също трябва да бъдат контролирани. Аз съм ужасена от това, което казахте, което, което засяга службата, нейните методи на работа – не може да търпим служба, която нарушава правилата. Генералният директор явно не е подходящ за поста си. Но, естествено, това са заключения от моя страна. Комисията трябва да направи също своите заключения при точка бележка под линия 77. 200, там става дума за 250 хиляди евро. Този прак 250 хиляди евро под този прак не се разследват нарушения. Какво означава това? Това е просто покана за измами. Ние дискутирахме тази, този казус. Това не може да го приемем. Такива нарушения на, на финансовите интереси на Европейския съюз са неприемливи за нас. Член 22а на устава за хора, са служители, които знаят за нарушенията и не са ги докладвали. Това противоречи на упражняването на служебните задължения. Служителите трябва да докладват на съответните компетентни органи за наблюдаваните нарушения. Алъв има такава възможност към него да се отправят сигнали за нарушение, но какво да правим, когато самата служба нарушава правилата? Този параграф трябва да бъде изпълнен с живот, за това се обръщам към комисията, към комисар Шамета и към председателя на комисията да се предприемат съответните действия. Колкото по-рано, толкова по-добре. Така че благодаря на надзорния съвет и искам да ги помоля да вземат предвид и следните пунктове. Тази сутрин говорих за решение на омбудсмана от 15 март, свързано с нарушение на дейността на ОЛАФ Олаф спомена и каза, че <clears throat> е, дадена личност не може да бъде намерена. Тази личност е функционирала като заместник-председател на Комитета на регионите, в последствие е вземала длъжността на една неправителствена организация. Не може тази е, жена да не бъде намерена. Тук става дума и за една комис... комисарка от бившата комисия на Барозо, предишната комисия на Барозо. А това е един голям случай, който също чака своята актуализация. Случаят е от Малта. <clears throat> Много се надявам да получим информация от Малта. Господин Бълчев и се следващия оратор. Не съм превеждала. Taip, iš tikrųjų reikia pirmiausia padėkoti, kad šitą ataskaitą gavom vakar vėlai vakare ir reikėjo taip žiūrėti preciziškumo, tai irgi. Благодаря, благодаря на всички колеги, благодаря за това, че получихме вчера доклада. За съжаление, доста късно го получихме, но въпросът е много сериозен. Виждам че има проблеми в тази служба. Има отдели в ОЛАВ, които не си сътрудничат. Според мен, ни трябва повече дух, повече енергия, за да преодолеем тези проблеми. Става дума за укриване на данъци и за други нередности. Нашата цел е да разполагаме правилно с парите на дъгоноплатците, за да няма укриване на данъци. Разбирам проблематиката, която, постав... която бе поставена от надзорния съвет. Те говориха, че имат нужда от повече персонал, от повече средства, за да може контролът да е ефективен, за да може личните данни да са опазени както трябва, за да може да няма накърняване на, на човешките права, за да може да има ефективна защита на жертвите. Но трябва да видим какво се случва и в ОЛАФ. В ОЛАФ работят 508 служители. Това са високо квалифицирани служители, експерти. Те е, се занимават всеки с отделна област. Понякога си мисля, че надзорният орган преувеличава малко, когато изисква определени информации. Е, тези информации е, няма нужда да му бъдат предоставени и така се получават конфликти. Олаф е една институция, която според регламентите отговаря и за данъчните измами. Олаф се задейства при определени обстоятелства. Реалността се променя, методите също трябва да се променят отразявайки реалността. Мисля, че Олаф трябва да информира за тези промени надзорния съвет и да предоставя нужната информация. Но тази информация, до която има достъп членовете на надзорния съвет. Олаф носи съответната органи... Е, отговорност. Естествено, националното законодателство не бива да бъде нарушавано. И ние като парламент сме казвали, ако когато Олаф провежда различни разследвания, нарушаващи национално законодателство, то това не бива да се случва. Националното законодателство обаче понякога може да е в полза на извършилия измамата. Така че има много въпроси, които са отворени. Сега ние не може да ги осветлим всичките, не може да получим отговор на всичките тези въпроси, но Олаф е много важна институция, от която очакваме резултати и успешна работа. Очакваме да няма конфликти. И също така очакваме не намеса в правомощията на другите институции. Благодаря. Господин Палстарс. Ehm, благодаря, председателю. Искам да благодаря на надзорния комитет. Съгласен съм с господин Балчитис. Може би документът позакъсня. и няма как човек късно да го прочете. Но, изчитайки го, виждам, че са говорили общо, не се цитират имена. Тези, които следят а, случващото се ежедневно и могат да четат а, между редовете, мисля, че разбират начина на работа на Олаф. Не разбирам генералния директор на Олаф. Не мисля, че той иска да работи в тясно сътрудничество с надзорния комитет и надзорният комитет е обект на натиск. Нямаме европейски прокурор. Единственият орган, който може да извършва надзор, що се отнася до дейността на ОЛАФ, е този надзорен комитет. Така че видяхме и какво са свършили тази година. По-рано го изложиха подробно. Сега председателят каза да не се отправят лични нападки, няма да го направя. Но тези, които са прочели ти доклада, са забелязали от 29 до 33 точка и знаят за какво става дума. Надзорният комитет ясно го казва. Става дума за един конкретен случай, от 2012 година. Тогава национални власти са изпратили сигнал за определен комисар. Надзорният комитет казва, не сме имали своевременен достъп до този случай. Не можахме да проверим дали са спазени всички правила, що се отнася до зачитането на основните права на лицата, които са засегнати в него и дали е спазена съответно коректната процедура. Това е нещо сериозно. Спомням си една пресконференция на генералния директор на ОЛАФ. Октомври беше той тук, при нас в Комисията по контрол на бюджета и каза, имаме само странични непреки доказателства, а на 20, извинете, на 37 страница доклада, който ни е дал комитета, чета, че се говори е, за телефонни разговори, за определени конкретни факти, за записи, след това използване на тези записи по време на следствието, след това се говори е, за това, че в самата държава членка са предприяти определени действия за получаване на улики, които всъщност нарушават правото на личен живот и се нарушава правото на недосегаемост на лицето и неговата поща. Госпожа Пиньон в френската система, заема дори по-висок пост. Аз въобще не мога да си представя в Холандия това, ако се случи, какво би било. Нека да говорим обаче за фактите, не за конкретния човек, конкретното лице. Генералният директор на Олаф, питам се, какво може да кажа по въпроса? трябва да поема отговорност. Ако не, ако не той, то комитаря Шемета, който отговаря за надзора на Толов. Когато се четат всичките тези неща, някой трябва да поема отговорността и да пита как може да, въобще да се допусне такова нещо. Освен това, трябва да кажа, че има нещо друго, което е записано. Тук мисля, че е 44-та точка. Не, 64-та е. Тук се говори, че следствието за митнически нарушения под милион евро няма да е, се правят. Ами хубаво, тогава можете спокойно да мамите по митниците, щом е под 1 милион, никой няма да се занимава с него. Кохизионния а, фонд се занимава а, под 500 а, евро, те пък 1 милион другия пък, регионалния фонд, там също 1 милион. Значи чудесни, е, мили хора можете да мамите до е, съответната сума. Трябва да ви кажа, че съм доста ядосан. Е, се надявам да има политически последствия всичко това. Още нещо. Раз... Извинете, не разбирам председателя Барозо. А, що председател на комисията в а, момента, в който получава случая Дали, защо е направил така, че комитета по надзор да извърши работата си и да види дали е следвана съответната процедура, дали са зададени е, въпросите, които трябва да бъдат зададени, дали са гарантирани правата на заподозряните. Ако председателя на Европейската комисия беше направил всичко това, ако комитета за надзор бе направил всичко това, то тогава а, е, мисля, че Барозо нямаше да получи от а, Дали а, оставка. Не съм виждал такова нещо, аз съм евродепутат вече над 10 години. Възмутен съм. Възмутен съм. So, the next Redner is the Kollege Mulder. Thank you, uh, chair. Колегата Мулдер има думата. Аз ще бъда кратък, господин председател, тъй като не съм е изчел доклада на надзорния комитет, а човек трябва да го направи. Всичко, което чух тази, сут, тази сутрин е изключително притеснително. Предлагам да организираме специална сесия с ръководителя на Олаф, който да отговори на всички обвинения, защото всеки има право да се защити но наистина това е много сериозен доклад. Този парламент не може да го остави така. Трябва да има последващи действия, но това не може да стане сега в тези няколко минути, които остават до края на заседанието. Така че предлагам да организирате специална сесия, специално заседание по този доклад. Thank you very much. The next is... Благодаря. Колегата Гайер. Yeah, danke, Благодаря. Имам много малко време е, сега, за да се изкажа е, по всички въпроси, така че подкрепям господин Молдер е, да поканим генералния директор на ОЛАФ. Тези неща трябва да се изяснат. Основното заключение според мен е, че отворените въпроси, които висят между надзорния съвет и генералния директор, тези въпроси трябва да намерят своя отговор. Подкрепям господин Нов, че Олаф трябва да осъществява баланса между институциите. Той е много важен инструмент. трябва да помислим до каква степен подкрепяме в такъв случай Олаф. До... Трябва да видим как и функционира надзорния съвет. Защото Олаф е оръжието, което има Европейския съюз за опазване на финансовите си интереси и това оръжие трябва да е достатъчно остро, достатъчно функционално. Въпросът е да видим и как работи на надзорния съвет. Аз не бих казал, че сътрудничеството не е желано, както казах, един от колегите. Аз четох доклада, но Надзорния съвет също казва, че нещата в диалог могат да се разрешат. Но ясно е, с сегашната ситуация не е задоволителна. Трябва да сме прагматични и трябва да вземем предвид нашето предишно искане за повече персонал, персонал и средства за ОЛАФ. Откъде ще вземем персонал обаче? Това е въпрос. Защото ясно е, има нужда от надзор. Но трябва да, да говорим с комисията по този въпрос. Когато виждаме, че има нужда от повече персонал, когато виждаме, че има и политическа нужда за Олаф и за надзорния съвет, от по-добро функциониране, то тогава ясно е, трябва да кажем нашите заключения на държавите членки. Отбелязах си перспективата за промени и реформи в регламента за ОЛОВ. Мнозинството от държави членки от държавите членки са резервирани по този въпрос и затова доклада на надзорния съвет е малко закъснял. Но не знам, аз не съм много оптимист. Не виждам при съвета готовност за реформи. Тук нещата трябва да бъдат третирани политически на политическо равнище. Аз взимам много насериозно е, оценките на колегите, но не съм винаги съгласен с тях. Това също трябва да кажа. Сега въпросът дали някой действа законосъобразно или не, този въпрос ние не можем да решим. Това, е, ние не сме съд, е, това постановява съда. Така че искам да ви помоля, колеги, трябва да сме предпазливи и в езика, който използваме. Още две неща. И приключвам. Споделям, макар и не е, в тази острота, изказванията на някои от колегите, в едно специално заседание трябва да осветлим по-подробно въпроса с Олаф и да помолим Олаф да отговори на обвиненията или на оценките, из, изразени от надзорния съвет. Трябва да настояваме също така за обяснение на тези прагове, които, ка, които споменаха госпожа Кресле и колегата Старс. Приемливо ли е за нас като парламент? да има е, такива щети и тези щети, такива нарушения да не биват, биват, биват разследвани. Благодаря. Аз е, също казах, че такава възможност ще съществува за едно такова допълнително заседание. Аз исках да има такова заседание. Много настоявах. Естествено, въпросите от надзорния съвет са много сериозни и трябва да дадем много възможност да отговори на тях. Давам думата на следващия оратор. Köszönöm се, elnök úr! Az ülés után vagyunk már, úgyhogy Благодаря. Няма време. Имам минута само. Искам съвсем ясно да кажа, че съм напълно съгласна с господин Стайс, както съм съгласен и с начина, по който той изрази мнението си. Аз трябва да ви кажа, че щях да го кажа още по малко дипломатично от господин Стас, ако аз трябваше да го формулирам. Искам а, да не се чувствам като в лош американски филм, а като в един положителен а, парламент. Трябва да решим проблема. Трябва да стигнем до същината на проблема. Съгласен съм с господин Стас. Съгласен съм също така и с господин Мулдер. В най-кратки срокове трябва да планираме заседание по годишния доклад на комитета. Трябва да поканим комисаря Шемета, членовете на надзорния комитет и генералния директор Кеслер. И генералния директор и комисаря трябва да помислят върху констатациите на доклада и да ни дадат тези свои размисли в писмен вид. Трябва да имаме писмен документ пред себе си по констатациите на надзорния съвет от една страна, след това какво мисли за всичко това генералния директор и след това идеите на комисаря. И така нашата комисия ще може да продължи напред. Ja, die Umstände des heutigen Vormittags. Ja, wird der Neske. са такива, че ние вече нямаме време. Ще продължим заседанието си на английски, но Тъй като нямаме възможност за повече превод, може би съвсем малко още, е, питам обаче комисията. Някой иска ли да вземе думата? Разбрах, че някой от генералния секретарят е тук. Euh, Вероятно след Олаф, бих могла да допълня нещо. С голям интерес изслушахме експозетата на надзорния комитет и направените комитари. Що се отнася до доклада на надзорния комитет, адресиран до институциите, посветен на работата на Олаф, според мен би било по-добре първо да изслушаме отговора на генералния директор на Олаф, след което, разбира се, комисията ще бъде напълно готова да коментира. Според мен идеята за едно допълнително последващо заседание е напълно добре дошла, тъй като има много аспекти на доклада, които бихме могли да, да разгледаме, неща, които бихме могли да, да, да решим по пътя на разбирателството и преговорите без непременно изменение на уредбата или регламент и, и, има и други средства, които са на разположение и на ОЛАФ, и на институциите. И тук особено имам предвид междуинституционалния диалог, който, впрочем, е предвиден от регламента. А, благодаря ви. Искам да ви дам думата за заключителни думи Генералният директор, господин Кеслер, има думата. Please, in English. Uh, or, uh, how, how long do we get in... Не зная колко време ще има превод. А, в превода е свършил. Добре, продължаваме на английски. Thank you very much. Well, thank you for this opportunity to our first comment on, the, on this activity report. I want to tell all of you that I, I got it yesterday evening at 7 o'clock, like all of you. So we are